Добро утро на всички. Много решения имаме да обсъдим днес. Нали започна? Това на английски. А, на английски. Arriving. Um, so good morning to all of you. Uh... Отново добро утро на всички. ай напред ще приемем дневния ред. Вие имате проекта пред себе си. Ако нямате възражения, считаме, че дневния ред е прият. Точка 14. Търговски и економически отношения с Турция. По молба на господин Казак ще применя на мястото на номер 12 т.е. търговски и економически отношения с Турция, ще се обсъдят като точка 12 от дневния ред днес след обед. Това е единствената промяна в дневния ни ред за днес. Сега съобщения на председателя. Искам да ви информирам, че заседанието на комисията ще бъде предавано на живо по интернет. Изваредното заседание на 8 февруари в Страсбург – ще е посветено на темата за последиците от въвеждането на Лисабонския договор върху работата на нашата комисия с участието и на бивши депутати. То ще започне в 9 часа. Тази промяна беше направена, тъй като председателският съвет, в който участвам. Ще, се проведе, ще проведе заседанието си на същия ден. В вторник ще се гласува, както знаете, Европейската комисия. Кореспонденцията, която сме получили до сега, я имате в папките си. Ако някой от вас се интересува от конкретен въпрос, могат да отправят въпросите си към секретарията. И в заключение на съобщенията ми искам да кажа нещо лично. Майкъл Топинг е днес с нас. Той е старши администратор в секретарията. Той е избран от генералния секретар да заеме пост в информационния център на Европейския парламент във Вашингтон с ефект от 1 февруари. Искам да ви информирам, че той ще напусне секретарията на нашата комисия от името на нашата комисия. Бих искал да му пожелая да пожелая на Майкъл всичко най-добро в тази нова важна стъпка в неговата кариера, както и да му благодаря за отличната работа в секретарията. Това за нас е загуба, но въпреки това искам да поздравя Майкъл за успеха му. Протокола от заседанието от 10 декември миналата година. е пред вас. Ако до края на заседанието нямате никакви коментари или възражения, ще считаме, че този протокол е прият. Точка четвърта от дневния ни ред се отнася до създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни. Това е изменение на регламент номер 1934 от 2006 година. Докладчик е нашият колега Хелмут Шулц от ГУЕ. Това е въпрос, по който отговаря нашата комисия по международна търговия. Предстои разглеждане на проекто доклада. Както сме обсъждали и преди асоциирания статут в комисията, искам да ви информирам, че на последното заседание на председателите на комисии този въпрос беше отложен и не беше взето решение по него. Искам също да подчертая а, каква е, ще бъде графика ни. След а, следващото заседание аз ви информирах, че се договорихме за общ график с АФЕТ, а, комисия, която има статут на асоциирана но все още има забавене в АФЕД по изготвяне на проекто становището им. Това означава, че те няма да могат да гласуват на 3 февруари, така както беше договорено преди. Ако АФЕД а, а, отложат гласуването, както има вероятност, може би ние ще трябва да отложим датата на гласуване в нашата комисия, както и в пленарна зала. Затова крайния срок за представяне на изменение 15 е февруари до 5 часа след обед. Участието на Комисията по международни търговия в триалога по делегираните актове ще се обсъди по време на заседанието на координаторите на комисията. Сега искам да дам думата на Хелмут Шолц, нашия докладчик, да представи своя проекто доклад. Имате думата, Хелмут. Благодаря, господин председател. Не е за първи път да обсъждаме този доклад Искам да благодаря на колежките и колегите от комисията, както и на докладчиците в Сянка и техните сътрудници, но също и на секретарията и на господин Карло специално, които опитаха на които опитаха про... да разгледат проблематиката на този технически изглеждащи доклад и правната основа за този инструмент да подкрепат. През ноември се занимавахме с а, съдържанието на този инструмент. Няма да се спирам подробно сега на него. Става дума за три важни въпроса. От моя гледна точка, от една страна става дума за предложението на комисията за географското покритие на този регламент да се разшири по възможност и проблематиката с ICI инструмента, който теоретично е свързан с DCI и с другите въпроси. И това е подход, който се опитах ясно да представя в доклада, че инструмент ICI е, за мерките, за които е предвиден, е а, по-ясен, да се представи по-ясно и по-контролируемо, като се вземе предвид Лисабонския договор, който ще влияе на, на много въпроси по съвместно вземане на решение и е важен за а, помощта за развитие. Второ, опитах се в доклада ясно да представя финансовата основа на този инструмент. И трето, господин председател, което казахте, това е правната основа, правното основание, свързано с Лисабонския договор. И тук е, искам да обърна внимание на едно предложение за изменение, а именно 2425 в представения ви проект, където се опитах с помощта на правната служба на Европейския парламент да изготвя формулировка за една версия за така наречения Delegated Act. Искам да обърна внимание, че това е временна версия, тъй като преговорите по окончателната формулировка в съгласуваност с другите комисии те първа предстоят също и преговорите с съвета и комисията. Обръщам ви внимание, че от страна на комисията и на съвета до сега няма общо одобрение по този Delegated Act като външнополитически инструмент. Това ще бъде задача на предстоящите преговори. и в заседанието на координаторите днес ще бъде постигнато е, принципно съгласие по този въпрос. Във връзка с наименованието и насоката на този инструмент, искам да поставя на дебат тези неща? Ще остане ли наименованието? Така, посоката такава ли ще бъде? Или ще последваме един друг инструмент на друга насока, която се предвижда в комисията АФЕТ? Те се опитват да разширят влиянието на инструмента, да го представят като важен инструмент във външнополитическата стратегия. Това са въпроси, с които трябва да се занимаем в нашата комисия. Предлагам да се опитаме този инструмент да бъде с насоката, която предлагам. Да запазим тази насока. Вчера имах възможност да разговарям по времевия график. Още веднъж ясно казах, че, че трябва бързо да бъде реализиран инструмент, поради което трябва да се опитваме да спазиме първоначалният времеви график – е беше ми казано, че ще се опитат в АФЕ 23 февруари да бъде крайния срок, в който АФЕ ще гласува. След което ще влезе в сила инструмента през лятото. Всякакви други отлагания ще поставят под въпрос влизането в сила за 2010 година. Така че непременно трябва да а, да спазиме тези срокове. Това са моите въвеждащи думи. Ще се радвам на по-нататъчни изказвания, оказания, съвети от колегите и колежките. Благодаря ви. Благодаря за това въведение. Проекто доклада го имате в документацията. Искам да дам думата на докладчиците в сянка, започвайки с госпожа Гудхарт от НП. Е Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шот за доброто сътрудничество. Няколко пъти говорих по този доклад. Смятам, че в крайна сметка е добре всичко да поставим на новата основа, а именно Лисабонския договор. Ситуацията е такава и затова смятам, че това е добре. В тази връзка можем да говорим за времевия график. Добре, ако Афет успее, но тъй като съм а, заместник член, не вярвам, че ще успеят, но в край на краищата, след като всичко това е станало до сега, няма да е катастрофа, ако малко по-късно влезе регламента в сила. Но колкото по-бързо, добре, но важното е и основно да бъде добре формулиран. По три точки искам да говоря. Първата точка е въпросът с финансирането. И в обосновката е записано под заглавието допълнителни финансови средства, че финансирането на ICI инструмента и на приятите страни не бива да бъде в тежест на финансовите средства на помощта за развитие. Според мен това е под въпрос, тъй като искаме да знаеме точно, че редица страни са приети в тази програма и не искаме да попадне под критериите ОДА. Ако в по-широкия е смисъл на думата има нещо общо с сътрудничеството за развитие, то тези средства са действително добре подготвени, но трябва да се обсъди този въпрос. По втората точка, изменение 23, това е много по-несъществено, отколкото точката финансиране. Докладчика желае е, в своето изменение подробен годишен отчет а, с отчетите на комисията имам дългогодишен опит. Подробен годишен отчет. Никой път няма да успеем. Да го прочетем правилно, да го проучим, да го обсъдим. Мисля, че трябва да задраскаме този текст, да заличим този текст или да запишеме периодично, например, веднъж на две години, което е много по-практично и смятам, че е по-добре, когато има отчет на комисията да имаме възможност да погледнем зад колисите, отколкото да се затрупваме с хартия. Това е втората ми забележка. Третата бележка става дума за трилога. Деве и АФЕТ, двете комисии, са вече в трилог със съвета и ние трябва да участваме в този трилог, да сътрудничиме, което се разбира от само себе си трябваше всъщност от начало като три комисии да се явиме пред съвета, но добре. Сега това го поправихме и в тази връзка не бих казала предварително и комисията не иска да говори по така наречения Delegated Acts и не иска да ни включи. По-настоящем е сега в междуинституционалното споразумение по някои точки мненията между парламента и двете други институции се различават значително. Смятам, че ние сме длъжни е, да, да, тъй като става дума за следващите години, е, е важно да се придържаме към това. Благодаря, господин председател от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Е, Нещо Харесва ми това, което беше свършено от господин Шолц и отношенията, които установи с останалите групи и докладчици в сянка, за да постигнем договореност по основните цели. Можем да гледаме на постигнатото като успех. Сега този доклад трябва да бъде прият, възможно най-скоро. Що се отнася до гласуването в комисията по външни отношения, аз разбирам, че те имат някои изисквания, но тук става дума преди всичко за взаимоотношения между парламентарните комисии и трябва да го уредим помежду си. Относно съдържанието, аз съм съгласен с това, което каза господин Шолц за финансирането. По мое мнение, това е изключително важен въпрос. Добре е, че комисията обмисля това споразумение да обхване и други страни, защото света се променя и то бързо. Има страни по света, които са от една страна развиващите се страни и от друга страна страни с бързо развиващи се економики, които заемат силни позиции на пазарите и ние трябва да отчитаме този факт. Това е в е, економическия, стратегически интерес на Европейския съюз да направи това. Трябва също времено да отчитаме, че има и други страни вътре в същата група, за която говорих, където има сериозна бедност и не можем да отнемаме ресурси от е, там. Европейския съюз се гордее и то основателно, че най-големият донор на помощ за развитие в света. Ако искаме да се придържаме към тази цел, не можем да отнемаме средства, които финансират економическото и индустриално развитие. Този инструмент се отнася до финансирането. Затова е необходимо да намерим допълнително ресурси, да имаме по-целенасочени действия по този регламент. И това е основният а, голям а, въпрос. Това е въпрос на политиката, а не само финансов въпрос. По мое мнение, важно е също да припомним ролята на Европейския парламент. Имам предвид а, това, което беше казано от предишният оратор. Разбира се, при пълното ми уважение към идеите на останалите, но искам да подчертая, че ние бяхме тези, които искахме Лисабонския договор да навлезе в демократичния законодателен живот на Европейския съюз, така както беше първоначално предвиден. Това означава, че останалите институции трябва да направят усилия от своя страна и в частност Европейската комисия. Те следва да отчитат, че това е повратен момент в междуинституционалните отношения. И не трябва да гледат на този въпрос а, а, като на на бреме или като нещо, което е отекчително. Имам предвид, когато става дума за отношенията с Европейския парламент. Не зная дали думата, която трябва да използваме тук, както каза господин Шолц, е подробен а, или не. Това, което обаче се нуждаем със сигурност е по-голяма отчетност от изпълнителният орган, който да се отчита пред законодателният а, орган. Това е основен стълб в междуинституционалните отношения след Лисабонския договор. Затова те трябва да са много по-конкретни в отговорите на въпросите, които поставяме, а не да дават само общи отговори, както преди. В 10 и 11 се споменават малките и средни предприятия и евентуалната им роля в международното економическо сътрудничество. Ние би трябвало да подкрепим тази идея. И на последно място искам да спомена изменение пето. Обективно, аз виждам, че целта е да се постигне по-голяма яснота, но крайният резултат е по-голямо объркване. Европейският съюз трябва да действа в съответствие с основните цели, които застъпва. И това трябва непрекъснато да се напомня, но не е чак толкова очевидно, че списъка на страни, които допълнително включваме в този инструмент, ще включва и страни, които, по мое мнение, не споделят нашите основни ценности. Можем да имаме общи стратегически цели, но, но аз не искам да имам нищо общо с принципите, по които се управлява днешен Китай – Разбира се, ние сме а, за а, това да имаме по-добри отношения с а, хората, но не с а, а, режима. Необходимо е да имаме отношения с страни, които имат демократични режими на управление. Има обаче страни, които не отговарят на изискванията на Всеобщата декларация за правата на човека когато ние предприемаме действия и предоставяме финансиране, трябва да искаме в замяна защита на човешките права и да има по-голям акцент върху а, ценностите на Европейския съюз. Член на 220 се отнася до регламент, който се нуждае от допълнително изменение. Това е достатъчно основание да се приеме документа без това допълнително изменение. Председателят. Тъй като има много желаящи за думата, моля да бъдете максимално кратки. Ще дам думата на госпожа Сърнес от АЛДЕ. След това на представителите на Зелените. Не, той не е тук. Ще дам думата на представители на комисията. Ще бъда максимално кратък. Мен принципно ме притеснява политизацията на политиката за търговия. Принципно ние сме за свободната търговия. Тя е в полза на хората, в полза на света, като цяло. Така че финансовият инструмент за повишаване на търговията е нещо, което споделяме, приемаме. Притеснява ни само политизацията на търговията. Нещо, на което много държи госпожа Аштен от моята страна. Много ме притеснява второ изменение. Основните свободи, демокрацията, човешките права, а също и пето изменение. Комисията иска да насърчава своите стойности. Да, всеки си има ценности, всички сме цивилизовани хора, демократи, но както знаем, каквото и да се казва за правата на човека, по което и да било време, дори в Венецуела, където Уго Чавес потиска правата на човека и там се твърди, че се отстояват тези права. И така, това, което ме притеснява е политизацията на финансовите инструменти. Те по принцип трябва да са за свободната търговия, да имат технически характер. С тях не трябва да се преследва политически цели. Това, което чух току-що е неприемливо. Трябва да се зачитат синдикалните права, правата на човека, стойните условия на работа и така нататък. Това е политика. Ние сме депутати, които се занимават с политика. Добрата воля на английските потребители не следва да се гради на бедността на жените по целия свят. Така че просто искам да кажа, че не споделяме това, което се каза тук. Давам думата на Милър от е, комисията. Thank you, Chair. Ha, yes. Gary Miller, DG Relex and European Commission. Um, the Commission welcomes very much the, the draft. Благодаря. Комисията приветства проекта доклада на господин Шолц. Искаме да му благодарим за конструктивния дух, е, с в който е подходил към работата си и за сътрудничеството с комисията до момента. Нещо, което ценим и се надяваме, че ще продължи в бъдеще. Ще се огранича само до два основни въпроса. Комисията е притеснена от времевата рамка до известна степен. Както знаете, целта на този проект е да се финансират някои проекти които са в интерес на Европейския съюз и които според парламента вече не могат да се финансират по линия на инструмента за сътрудничество за развитие. И така ние искаме да можем да, продъл... да успеем да финансираме тези проекти от до година. И така всяко отлагане наистина буди тревоги у нас. Защото програмните документи за до година трябва да бъдат изготвени своевременно. И така, надяваме се силно, че ще се спазва графика. Ние от наша страна ще направим всичко възможно, за да постигнем тази цел. Сега, относно изменението на господин Шолц, внимателно разгледахме тези изменения, водихме доста конструктивен диалог с господин Шолц по тях. Няма да навлизам в подробности по отделните изменения, само ще кажа, че ние сме на разположение на господин Шолц и госпожа Локпилър от АФЕТ да разгледаме всички изменения и да видим дали не можем да стигнем да, до споразумение с парламента преди гласуването в парламента, с което ще се ускори самата процедура. А сега вторият принципен въпрос – комитологията. Мисля, че комисията и друг път е казвала тук в тази комисия следното. Ясно е, че имаме разнобой в правните становища на комисията, съвета и парламента. Парламента следва една и съща линия в всички комисии, всички външни отношения и инструменти. Вие споменахте, че ще се води дискусии между институциите съвсем скоро така наречения триалог. Няма да навлизам в подробности за разнобоя в становищата сега. Само ще кажа, че според комисията и съвета стратегическия доклад, който приема комисията по този инструмент, не може да се счита за делегиран акт. Той няма правно задължителен характер за съответните лица. Мисля, че тук имаме едно принципно различие в тълкуването на член 219 от договора. И така, въпросът не опира само до намирането на точния текст. Мисля, че това е принципен въпрос. От гледна точка на комисията, госпожа Волк казаха, че комисията и съвета не искат да говорят по въпроса. Не е така. Комисията Сухота иска да говори по въпроса. Ще направим всичко възможно, за да намерим решение на този проблем. Ще участваме в триалога активно. Ще направим всичко по силите си, за да улесним постигането на споразумение между парламента и съвета по този въпрос. Това е което мога да кажа за сега. Очакваме да продължи нашето тясно сътрудничество с господин Шолц, за да постигнем окончателно споразумение преди гласуването в парламента. Благодаря. Има разнобой в становище не само между нашата комисия, Европейската комисия и между членовете на нашата комисия. Господин председател, благодаря за забележките, за мненията на моите колеги и колежки от комисията. Още три точки искам да се спра. Когато говорих за стратегическите цели, исках ясно да кажа, че ние естествено като Европейски съюз имаме стратегически интереси. Един от стратегическите интереси на Европейският съюз трябва да бъде точно политически правата, основни свободи, синдикални права че те трябва да бъдат насърчавани чрез търговски споразумения и търговия с тези страни, с които влизаме в контакти. И затова формулировката, формулировката така я избрах. На английски трябва да погледна точно текста, но немският текст е много ясен. Не става дума за общо стратегически интереси, а показва се в каква насока трябва да сътрудничиме с другите страни. Второ, правното положение. Трябва по време на заседанието на координаторите да се разберем по този въпрос. Има различни виждания от страна на комисията, парламента и съвета. Може би в парламента е, относно прилагането на Лисабонския договор. Аз трябва да кажа ясно, че аз последователно се застъпвам за общ подход на Европейския парламент съгласно делегирания акт относно всички инструменти. И искам да включа инструмента ICI. Смятам, че това е възможно между трите институции на Европейския съюз да се стигне до общо решение в преговори, чрез преговори. И трето, относно времевия график. Аз в началото казах, че самият аз се интересувам и съм заинтересован от това, заедно с всички участници в комисиите, е, е, да продължавам да се опитвам с асоциираната комисия, с госпожа Лох, да си сътруднича близко до развитието на инструмента, ще остана колкото се възможен и ще спаза сроковете. Благодаря. The... Благодаря. С това приключваме дебата. Крайният срок за изменение е 15 февруари. Гласуването в комисията е на 16-17 марта. Пета точка от дневния ред. Макрофинансовата помощ за Украина. Разглеждане на проекта доклада. Аз съм неговият автор. Както знаете, предложението на комисията бе изпратено до парламента по линия на процедурата за допитване, като се има предвид промените, до които доведе Лисабонския договор, Комисията ни обеща на последното заседание комуникацията Омнибус да се промени, така че новото правно основание за този проект да е член 212 от договора за функционирането на Европейския съюз. Тоест, на практиката ще се прилага обикновената законодателна процедура. Доколкото знам, тази формална промяна все още не е била извършена, но имаме думата на комисията. Разбира се, тази формалност може би ще изисква време, затова аз реших да продължа с тази презумпция. Искам да разгледаме проекто доклада. Първо да го представя. Принципно подкрепям идеята за предоставяне на финансова помощ на Украина, защото това е важен партньор на Европейския съюз, който се нуждае от тази помощ. Но на практика трябва да направим така, че този допълнителен кредит от 500 милиона евро ще бъде даден от комисията. Само ако бъдат спазени необходимите условия от Украина, които са изложени в предложението на комисията. До момента помощта е 110 е, милиона евро, дадена е през 2002 година, но тя все още не е отпусната на Украина от Европейския съюз, защото не са спазени условията за отпускане на помощта от украинската страна. Новата помощ сега следва да се отпусне едва след като се приключи с старата помощ. Ето защо новите условия за отпускане на, тези, на новият кредит не трябва да са по-строги от условията за старата помощ. Проблемът е, че в парламента не знаем кои са били старите условия, не знаем кои ще са и новите условия. Тук трябва да се доверим на комисията, на нейния професионализъм. Ако знаем тези условия, ще е много по-лесно за нас да дадем свободата на преценка на комисия при договарянето на помощта и нейното осигуряване. Също времено не смятам, че парламентът трябва да иззема ролята на комисията да определя условия за отпускането на помощи от Европейския съюз. Но може да се подобри прозрачността и яснота на предлаганата помощ, без това да накърнява полето за преценка на комисията. На второ място предложил съм и няколко изменения с цел повишаване на ролята на парламента и подобряване на обратната връзка към него. Разполагате с проекта доклада пред вас. Няма смисъл да навлизам в допълнителни подробности. Ще дам думата на докладчиците в сянка. За НП господин Юлио Уинклер. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък по този въпрос. Това е четвърто или пето споразумение през последните месеци. Искам да подчертая доброто сътрудничество, което имах с секретарията при подготовката на нашето становище. Аз се запознах с предложенията ви за изменения, господин председателя. Намирам ги за много добри и искам да подчертая няколко неща. Например, в изложението на мотивите аз се радвам, че говорим за Украина не само като стратегически партньор на Европейския съюз, но и като на евентуален а, кандидат за присъединяване към Европейския съюз и това е много важно. Това е действително политически въпрос и аз няма да навлизам в дебат а, с колегата тук, а, но считам, че нашите ценности трябва да са свързани с въпросите на търговията, на економическото развитие защото трябва да се хуманизира демокрацията, да се насърчава доброто управление. Изменението свързано с условията, с които да се свързва макрофинансовата помощ. Тук подкрепям идеята от необходимостта за подобряване на прозрачността и отчетността, идвайки от страна, която за съжаление в момента има споразумения с МВФ, с Европ... Европейския съюз и с Световната банка. Мога да ви кажа, че има много сериозен дебат по отношение на всяко споразумение. И това въжи с еднаква сила както за държавите членки, така и за трети страни. Трябва да се настоява за прозрачност. На следващо място ефикасността на помощта и нейното използване. Тук има цяла поредица от въпроси. свързани с отношенията между която и да е страна по света и международните финансови организации. Тук е необходимо отново засилване на прозрачността, на честността. Надяваме се, че комисията ще ни запознае поне а, до някъде с условията, свързани с макрофинансовата помощ и че действително тази помощ ще допринесе за подобряване на економическото състояние в случая на Украина или пък на която и да е друга страна, за която е предназначена помощта. Трябва да намерим някакво решение заедно с Европейската комисия, за да увеличим прозрачността по тези въпроси. И в заключение – Искам да подчертая факта, че прозрачността на управлението на споразумението, както и на стъпките, които се предприемат за отпускането на средства, както е предвидено в едно от измененията ви, господин председателю, са неща, които напълно мога да подкрепя. Благодаря ви много. Другият е, докладчици в сянка отсъстват. Не виждам желаящи да вземат отношения? Не, има. Искам само един въпрос, свързан с детайл. Може би представителя на Европейската комисия ще може да ме отговори. Подчертава се, че, че комисията предлага да се предостави <clears throat> макрофинансова помощ на Украина в размер на 500 милиона евро и че комисията трябва да бъде оправомощена да заеме тези средства на капиталовите пазари или от финансови институции. Може ли да ми поясните как точно ще стане това на практика и в каква степен нетните вносители в Европейския съюз в крайна сметка ще платят за всичко това. Но предлагам да ми изпратите детайлен писмен отговор за това как точно се прилага целият механизъм за получаване на такъв заем и какъв лихвен процент ще се очаква да се плаща по този заем. Давам думата на представителя на комисията съгласно стандартната процедура, господин Съдиатис. Може би ще даде някои разяснения по този въпрос и ще направи коментари по проекто доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поставихте тази точка в дневния ред. Благодаря ви много за това, че бързо изготвихте вашия доклад. и представихте проекто изменения. Те са конструктивни. Разбираме, че има три типа изменения. Такива, които са свързани с правното основание и позоваването на новия договор, Също има въпроси свързани с процесуалните въпроси и прилагането на договора. Има институционални промени, които също са във връзка с новия договор. От последните два типа по тях трябва да има допълнителен разговор. Разбираме, че вие нямате възражения по същността на предложението. Но по последните два типа изменения, както знаете, ние в момента имаме служебна Европейска комисия. Това са политически въпроси, които трябва да бъдат решени от пълния състав на Европейската комисия. Затова ние не можем да ви дадем отговор сега, но сме готови да работим конструктивно заедно с вас и с съвета, за да постигнем разумен компромис, работещ решение, което да ни доведе до един приемлив текст за всички заинтересовани страни. Това е първият текст, който се приема по новия договор, затова трябва да намерим най-конструктивния начин, който да следваме и в бъдеще. Аз, доколкото разбрах, вие сега не искате да навлизам в подробности по измененията. В отговор на въпроса, който беше зададен за документа Омнибус на комисията, ние очакваме той да бъде готов до няколко дни. Той ще бъде всъщност изменение на предишния акт на комисията. И ние очакваме това да се случи много скоро. Радваме се, че вие сте започнали работа дори преди да имате официалното предложение от е, Европейската комисия. Ние сме готови да работим заедно с вас е, по изготвянето на един е, разумен и работещ текст. По въпроса, който беше поставен от един от депутатите, тук не става дума за безвъзмезна помощ. Това не е безвъзмезна помощ, идваща от бюджета на Европейската комисия. Комисията отива на пазара, взема заем и предоставя заем на съответната страна. По този начин не става дума за вземането на средства директно от европейския бюджет да се предоставя на трета страна. Има обаче косвен ефект чрез механизма за предоставяне на гаранции. и тази схема действа за определено време, но няма ефект върху бюджета на Европейския съюз. Беше зададен въпрос за механизма, по който се взема заема на финансовите пазари и какви са ефектите от това, каква ще бъде лихвата. Да, аз разбирам, че нещата не са свързани с бюджета, но все пак се плащат средства без да идват а, от е, бюджета. Аз защитавам интересите на британския данакоплатец, за това ме интересува подробно как действа този механизъм. Искам да помоля с пълното ми уважение да ми изпратите писмен отговор по този въпрос. Председателя, това ще представлява интерес и за останалите членове на комисията. Убеден съм, че е, има интерес, сигурно от всички евродепутати, ако могат да се плащат пари без никакви разходи, а, и ако има някаква тайна, която Европейската комисия е открила, моля да я сподели, така че да можем да не, предлагаме средства, без това да струва каквото и да било, на когото и да било. Действително проявявам силен интерес как действа механизма. представители на комисията, ние ще предоставим конкретна, детална информация за механизма, но мога да ви кажа и сега няколко основни неща. Комисията се обръща към финансовите пазари, взема заем. Обикновено това става под формата на облигации. Тези облигации се предлагат на институционални инвеститори. Те носят лихва Мога да ви кажа, че неодавна индикациите, които сме получили от нашата служба, която се занимава с подобни операции, че лихвата е около 4%. Този заем ще е свързан с разходи 4% лихва. Европейският съюз, разбира се, получава а, тази лихва а, и е изплаща бюджетните ефекти са изяснени в законодателния финансов материал, който е добавен към документа, изготвен от комисията. Има механизъм за гарантиране на заеми на Европейския съюз, отнасящ се за всички външни заеми, предоставени на Европейския съюз на трети страни под формата на макрофинансова помощ или под други форми. Има гаранционен фонд 9% Така че в определен момент оставащите средства се съпоставят с предходната година. Ако са по-високи, се предвиждат допълнителни мерки по Гаранционния фонд на Европейския съюз има бюджетна линия, предназначена за целта и тази бюджетна линия за сега не се използва в пълна степен. Мога да ви предоставя допълнителна информация по механизма в писмен вид. Председателя. Тоест, единствения разход за Европейския съюз е свързан с гаранцията. Ние очакваме да получим и писмената информация по този въпрос за неговото изясняване. Искам да ви благодаря за коментарите, които направихте по проекто доклада. Действително аз успях да го изготвя за кратко време с решаващата помощ на представителите на секретарията и най-вече на Марти. Сега мога да премина към подготовката на окончателния проект. Могат да се направят някои подобрения на базата на предложенията на представителя на НП и на Европейската комисия. като се отчетат интересите на Европейската комисия, на този парламент и на комисията. До 15 февруари трябва да се представят измененията. Гласуването в комисията ще бъде на 16 или 17 март на тази година, разбира се. И така преминаваме към точка 6. Въздействието на глобалната финансова и економическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие. Ще разгледаме проекто становище. Господин, госпожа Мунис от групата на социалистите и демократите е докладчика по становище. Водеща комисия е Комисията по развитие. Това е доклад по собствена инициатива на тази комисия и нашата комисия реши да предостави становище. Световната економика проявява признаци на съживяване в някои страни по-слабо, отколкото в други, но бедните страни все още изпитват последиците от финансовата криза и глобалната рецесия. И това е свързано с търговията, с а, а, преводите в чужбина, инвестициите. Но давам сега думата на Мария Мунес. Благодаря, господин председател. По-рано в моите бележки казах вече, че под въздействието на спад на износа на развиващите се страни се получава заплаха за тези страни. Затова в моето предложение, имайки предвид великолепният доклад на колегата Енрико Гереро от Комисията по развитие, да направя допълнение, подчертавам, че е необходимо да има еднаквост в позициите навън на Европейският съюз, има известна кохерентност и да в насърчаването на развиващите се страни. Социалните аспекти са важни, например, достойно право на труд в търговските споразумения, протекционизъм, насърчаване на а, многостранните отношения през 2010 година, и споразуменията като за бананите и други търговски споразумения, по които се договаряме с Латинска Америка, например, които насърчават развиващите се страни по-добри цени да се постигнат за потребителите. Важно е търговската помощ така да се оформи, че развиващите страни да имат възможност да подобрят възможностите си за търговия, да използват търговските споразумения за разширяване на тяхната а, търговия и да се борят с бедността. Искаме от комисията да знаем как се използват финансовите средства е, за да имат по-добър достъп на развиващите страни до средствата на различните банки и подкрепа на споразуменията между 22 развиващите страни в едно вре, по време, когато търговските споразумения не водят до задоволителни резултати. Това е становището. Разбира се, то може да бъде подобрено. Ако колегите имат забележки, от страна на комисията, ако има забележки, естествено ще бъдат прияти. Благодаря, Мария. Комисията има думата. По тези това становища. Uh, Валио Таспери от НП е първи в списъка на желаящите за изказване. Уважаеми колеги, благодаря от името на моите колеги за представения проект. Ние сме съгласни по всичките точки. Благодаря за балансираната работа. Две-три малки неща има, но ще внесеме изменения. Благодаря още веднъж за балансираната работа. Благодаря. Благодаря. Присъединявам се към това, което каза Даниел Каспари за свършената работа. Обхванали сте повечето от основните въпроси. И мисля, че вие сте подходили много по-добре, отколкото в основният доклад. Тук се отчита ролята на банките в финансовата криза, но се отчита и ролята на слабият надзор и регулация – не е винаги лесно да се каже черно на бяло кой е предизвикал финансовата криза. Банките играят своята роля за това, но не трябва да забравяме, че и регулацията изигра съответната роля. Не трябва да забравяме, че много от тези държави няма никакъв растеж. Те страдат от лошата политика, която са наследили. И те в тези държави питат нашият посланник, защо белият човек е, изнася политики, които са се провалили. И така, тук въпрос не опира само до банките за развитие. Има много неща, които трябва да се разгледат. А сега по конкретни въпроси от Становището. В първа точка се говори за намаление на приходите от износ. Всеки разбира това. Много е важно да имаме по-съгласувана политиката на... за развитие. Мисля, че има голям консенсус по въпроса за начина по който търговията допринася за намаляването на бедността. Но много важен аспект е създаването на работни места. Трябва да подкрепим бизнеса в тези страни. Аз когато отивам на посещение в Африка, бизнесът се оплаква от политиката на Европейския съюз, но от политиката в съответната държава и липсата на нормативна уредба. Просто липса сигурност. Ако закупят парцел, не е ясно дали ще са собственици на него и утре. Много трудно е да правят инвестиции от печалбата, в създаването на работни места. Ето защо е хубаво да се спомене местния бизнес и насърчаването на местния бизнес, както и ролята на градското общество и основните фактори. Трябва да се борим с протекционизма. Това е нещо, по което нашата комисия работи през изминалите години. Има консенсус вляво и вдясно в нашата комисия, че трябва да се борим срещу протекционизма в Европейския съюз. Но трябва да разгледаме протекционизма и в бедните страни, в развиващите се, по-слабо развитите страни. Да речем, в Гана тя отглежда 35 на 100 от ури за собствени нужди, когато изнася 65 на 100. Най-бедните плащат повече, отколкото при вноса на храна в страната. Ние трябва да изкореним протекционизма в тези държави и търговските тарифи, които се налагат. По втората точка, хубаво е, че говорите за капитализацията на многостранните банки за развитие. Миналата година говорих на форум в Африка пред бизнеса и ги попитах, какво искате от нас? Кое ще ви помогне повече? Те споменаха няколко неща. Едно от тях бе, че иска да се създаде съответната рамка, законодателна, за насърчаването на едно разнообразие от доставчици на финансови услуги. Значи тук не става въпрос само за многостранни банки за развитие, а и за микрофинансиране. Кива, предполагам, тук знаете, играе много важна роля. www.kiva.org тази организация дава помощ на предприемачи в развиващите се страни. Имам много представители на бизнеса, които искат да вземат кредит, да речеме един фермер, птице ферма, иска да вземе кредит, но няма достъп до капитал. Ето защо. Те искат да имат финансови услуги. Това може да са кредитни банки, кредитни институции, други организации. Няма значение, стига те да предоставят финансови услуги. И така искам да се постави акцент не толкова и върху многостранните банки за развитие, а и върху предоставянето на широка гама от доставчици на финансови услуги. Благодаря. Джо Хигинс от ГОЕ. Ще бъда кратък, защото този въпрос се препокрива и със следващия за съгласуваност на политиката за развитие. В предложението се предлага съгласуваност на политиката, насърчаването на достойните условия на труд и зачитане на приоритетите на съответните държави. Обаче се опасявам, че има противоречие между това и кръгът Доха в рамките на СТО, помощта за економическото възстановяване и намаляването на бедността. Според мен процесът в СТО се доминира от най-мощните економически групировки в света. Тези групировки представляват най-вече интересите на мултинационалните корпорации, които не проявяват интерес към човешкият аспект в развиващите страни, а само към увеличаването на печалбата. В Африка, в Карибския регион, Има сериозна конкуренция между основните мултинационални компании и Китай също като основен експлуататор на бедните. Не виждам как включването на това в процеса в СТО ще помогне по някакъв начин на милиони хора да излязат от бедността. На последно място относно кредитите, Отбелязвам се, че се призовава към осигуряването на достъп до кредитни средства за развиващите се страни. Това е много важно, да, но ако разгледаме положението в бедните страни през 80-те и 90-те години, ще видим, че заемните средства са се използвали като инструмент за отваряне на пазарите и на страните към едни хищнически търговски практики. С програмите за структурно коригиране на МВФ ще видим, че ефекта върху бедните хора в тези държави е бил пагубен – кредита е обвързан с условия, които според мен е- не, целят изкореняването на бедността и по-голяма съгласуваност на политиките. Благодаря. Други изказвания има ли преди да дам думата на комисията? Merci, Monsieur le Président. Euh, juste, euh, Благодаря, господин председател. Няколко бележки. Комисията се радва, че тук има политическа съгласуваност. Знаете, че през септември имаше едно съобщение и смятам, че парламента изготвя становище по този въпрос. Точките, които се представят, в този документ ще бъдат отчетени в нашата работна програма, която е в подготовка, например относно условията на труд, достойна за човека работа и други аспекти ще включим в нашата програма, например гарантиране на изхранването, Комисията иска да напредне в тази насока и да подобри съгласоваността на политика в а, а, търговската политика, в сътрудничество с парламента. Ние можем взаимно да се обогатим. и от това ще възникне на политическа мобилизация, която ни е нужна в тази сфера. преди да дам думата на докладчика по становище, давам думата на представител на НП. Да, ние искаме като тър... комисия по търговията да подчертаем всичко, което е важно а, по тази тема, свързано с търговията. Ето защо не можем да прием това, което господин Хигинс казва. Това противоречи на духът на проекта. Господин Хигинс казва, а вече говориме за следващия доклад. Извинете, аз вече Мислих, че се говори по следващата точка от дневния ред, но все още сме... Все още не сме стигнали до, до този въпрос. Това е следващия въпрос. Така че давам думата сега на Мария като докладчик по становище. Това е становище за Комисията по развитието, по доклад, по който те подготвят решение. Това е нашия принос относно търговските аспекти на техния доклад. Мария, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за коментарите. Смятам, че в измененията можем да обърнем внимание, че е необходимо да се създадат допълнителни работни места, въпреки че се спираме на точка 2 в това. Причината беше, че нямаме много место. Не бива да е много дълго. Затова се опитах накратко да а, формулирам нещата. Добре, създаване на работни места ще го напишем и достъп до кредити. Това е систематично изискване на държавите членки. Кредитните линии са съкратени поради економическата криза. относно изказването на комисията, радвам се, че има готовност за съгласуваност с Европейският парламент и Европейският парламент ще ви помогне за постигане на по-голяма съгласуваност, особено е, между политическите сфери, като търговия и развитие. Благодаря. Благодаря. 2 февруари е крайния срок за представяне на промени. 23 февруари е датата за гласуване в комисията. Сега преминаваме към точка 7 от дневния ред. Става дума отново за становище по доклад, който се подготвя от Комисията по развитието. Нашия докладчик по становище е Джо Хигинс от КОЕ. И се отнася до съгласуваността на политиките на Европейския съюз за развитие и концепцията за официална помощ за развитие плюс. Давам думата на автора Джо Хигинс. Господин председател, не съм изненадан, че ЕНП се опитаха първи да дадат своето становище, защото няма съмнение, че моето мнение ще бъде в разрез с мнението на большинството от тази комисия. Няма реално съгласуваност на политиката практиката на търговия, която реализира Европейския съюз в бедните страни и тези високопарни думи за европейските ценности, за равнопоставеност. Основният документ, който носи заглавието Глобална Европа, конкурентоспособна в световен мащаб, показва какъв е първостепенният интерес на Европейския съюз, а именно да навлезе на повече пазари, да има по-голяма либерализация на търговията, на услугите в бедните страни, за да може могат базираните в Европейския съюз многонационални дружества да навлязат тези страни и да ги използват като източник на допълнителна печалба което обаче вреди на местните економики, на местните дребни производители, на местните граждани. Този документ за глобална Европа съдържа един кратък параграф за социална справедливост и той е най-краткия. Там трябва да се отчита ефекта върху отварянето на по-слабо развитите пазари. Но това не е достатъчно, за да покаже каква е действителността. Защото ефекта на европейската търговска политика в страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн имаха сериозен вреден ефект, а не просто потенциален такъв е, ефект. И <clears throat> има опасност за загуба на множество работни места в тези страни, най-вече в сферата на производството. Това са реалностите и ефекта на тези реалности на европейската търговска политика в тези страни. Процесът на приватизация и либерализация се подпомагат от Европейския съюз и са залегнали в споразуменията за търговия, сключвани от Европейския съюз. И това доведе до крах в световните финансови системи и економиките в целия свят, и сега бедните хора плащат много по-висока цена, отколкото бедните в по-развитите страни. Може би хората на място трябва да бъдат чути. Дребните производители, работниците, профсъюзите, те са хората, които знаят какъв е реалният ефект от търговията от Европейския съюз и на места има огромно разминаване между това, което Европейския съюз твърди, че отстоява и това, което прави действителност. Искам да се спре на така наречените сингапурски въпроси и цялата идея, че услугите в развиващите се страни политиката на обществените поръчки и прочие трябва да бъдат отворени сега за конкуренция, което означава за намесата на европейци и други многонационални дружества. Тоест, ние не се доближаваме до постигането на целите на хилядолетието за развитие, които трябва да доведат до намаляване на бедността. И на последно място разпоредбите на ТРИПС и как се отразяват те на медикаментите. Проявявам интерес към становището на различните политически групи, тъй като това е въпрос свързан с здравеопазването, с достъпа до лекарства и дали те трябва да са подложени на същите груби методи на търговия, Аз ясно подчертавам всъщност, че не трябва да има налагане на вето от големите фармацевтични компании, които затрудняват достъпа на бедните хора до лекарства. Сега давам думата на докладчиците в сянка, започвайки с Пауло от името на НП. Благодаря. Сега съм наред наистина. не беше дадено много информация. Знаете нашето мнение. Това е един опит да се представи какво може да направи търговията за насърчаване на развитието в страни. Те. Ние не можем да приемеме от НП това, което господин Хигинс представи. Според нас то противоречи на духът на линията на поранчните доклади на нашите комисия. Искам да се спра на няколко точки. В неговите точки е първа и втора той критикува ужасочено всички основни насоки на европейската търговска политика през последните години. Например, политиката на либерализация на глобално ниво е разширила а, празнотата между богатите и бедните страни. Това не е верно. Емпиричните данни показват, че развиващите страни които най-много са си отворили границите към търговията, са постигнали нарастване на дохода. И страни като Китай или Бразилия са държави, които излизат от кризата. Например, Искам да подчертая тези държави, като Испания, например. И трето, това, което е, се казва, не отговаря на данните, които са налични. Комисията трябва да бъде призована да даде становище по тази тема. Точка четвърта, соли, економическо партньорско споразумение – трябва внимателно да се анализира предимствата и възможностите. Тъй като искаме да помогнем на бедните държави, господин Хигинс не казва и по въпроса за Сингапур. Точка 5. Смятам, че твърде категорично е казано. Например, възможно е в двустранни преговори да се говори по тези въпроси. Относно ТРИПС споразумението, за разумни цени, смятам, че е правилно казано и ние подкрепяме тук мнението на господин Хигинс. Ние искаме тези коментари да бъдат взети предвид, които сме внесли и да бъдат подчертани тези неща, тъй като смятам, че нашата комисия трябва да го вземе предвид. О, значението на съгласоваността, разбира се, това може да бъде полезен инструмент е, за подкрепа на политиката на Европейския съюз в развитите се страни. Трябва да различаваме между неразвити страни и развити страни. Нашите инструменти трябва да бъдат адаптирани към развиващите се страни. Трябва да признаеме работата на Европейския съюз през годините и съгласовността между търговската политика, например различните видове споразумения, така наречените споразумения за економическо сътрудничество, това всичко са доказателства за извършената работа от Европейския съюз по Aid for Trade, помощ за, поли... за търговията също е важен инструмент за развитие. Европейският съюз е първият донор за страните от третия свят и не бива да бъдем самодоволни. Може много повече да направим, но смятам, че тази съгласуваност е задължително в тази комисия да споменем тези инструменти. Естествено, трябва тия споразумения да почертаем, които можем да подобрим. Например, Европейският съюз е, в преговорите Доха е, поставят цел за 2013 година. Това не е срещна одобрение, сме стигнали до едно мнение, но страните, които получават помощ, също трябва да имат съгласувана политика. Ние трябва с добро управление на държавата го съчетаем. Дейвид Мартин uh, от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Аз съм по средата между докладчика и представителя на НП. Преди мен бе казано, че не се харесва нито духа, нито съдържанието на доклада. Аз харесвам духа, но не съм съгласен с съдържанието. Моята група приема отварянето на пазарите. Смятаме, че търговията е важно средство за развитието но всичко това трябва да се ръководи и управлява. Ние не споделяме идеята за пълно отваряне на пазара без наличието на балансирана политика. Ето защо ние сме критично настроени към втора точка от предложенията. Там се говори за неолиберална програма, но просто не е ясно какво се има предвид тук. Искам да подчертая, че простото отваряне на пазара не е само по себе си средство за развитие. Ако искаме да има съгласуваност на политиката за развитие, пазарните политики трябва да бъдат балансирани с другите политики. На първо място трябва да направим така, че развиващите се страни да разполагат с съответната инфраструктура за управление на пазара, да речеме да се изгражда капацитет от страна на предлагането, Ако се ръководи добре търговията, отварянето на пазара, развиващата се страна ще има възможност да изгради пазарен капацитет, за да се справи с това отваряне на пазара. Мисля, че ние не винаги сме им помагали за тази цел. Същото въжи и за обществените поръчки. Аз не съм против това те, т.е. 7 категории от тях да са отворени за международна пазарна конкуренция – но пак ще повторя, че трябва да се изгради правния капацитет в развиващата се страна, за да се справи с това. Иначе ще има пагубни последици. Много трудно е да се разберат законодателните правила, правилата в държавната администрация. Ето защо трябва наистина да се създадат съответните условия, за да има ефект – отварянето на пазара. Нуждаем се от съответната социална економическа политика, която да е в унисон с отварянето на пазара. Има и други политики, които също са, от... са в минус на развиващите се страни. Говорим, че те трябва от доставчици на суровини да преминат към производство на готова продукция. Но режимът за правата на происход много затруднява развиващите се страни да преминат от суровините към производството на крайни продукти. Трябва да видим как точно работят тези правила за происход. И на последно място, много от НПО-тата казват, че ако ще спазваме споразумението за отваряне на пазара с следващите страни и споразуменията за економическо партньорство. Трябва да назначим независими аудитори, които след 3-4 години да преценят дали отварянето на пазара е в унисон с целите за развитие. До известна степен това се прави по линия на Кари форум и управителния комитет – но се нуждаем от по-строга рампа, рамка, с която да гарантираме, че се помага на развиващата се страна. Господин Хигин спомена Трипс. Съгласен съм с това, което е казал за него. Не може след като Трипс е на лице, развиващата се страни да няма достъп до генерици. Ние трябва да насърчаваме достъпа до генерици. Начинът по който договарям споразумението с Индия просто обезкуражава производителите на генерици в Индия да се насочат към африканския пазар. Така че съм съгласен с това, което е казано по въпроса. И така, ние искаме да се внесат изменения към предложението и към становището. Пак ще повторя, съм съгласен с неговия дух, но не и с съдържанието. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous. Euh, Благодаря, господин председател. Относно този проект, Ние харесваме духът в, на този проект в нашата група. Това е едно предизвикателство и добра съгласуваност, които са представени във връзка с търговската политика. Целите на хилядолетието не са споменени, споменати. Също и политиката на общественото здравопазване. Това е постоянен про, а, постоянно предизвикателство в Global Europe. Как може да се подобри сега този проект? Има няколко специфични случаи. Например, общото рибовътство. Видяхме напоследък, че има голямо противоречие между европейската политика и възможностите на държавите от Африка, Карибите и Тихия океан за използването им. Относно кризата с млекопроизводството, износа на млечно мляко, вреди на бранша в южните страни. Друг пример е Е, споразумението за свободна търговия между Европейският съюз и Южна Корея. И въглеродния диоксид и връзката с борбата срещу промяната на климата. При всички тези предизвикателства трябва да кажа, че съществува голям риск да не действаме съгласувано. И затова трябва да се засили текста, по-прецизно да се представят случаите по-убедително. Ще внеса изменения. Няма други желаящи от политическите групи. Момент, Ине Дартман. I'm always charmed and uh, impressed by винаги съм очарован и впечатлен от красноречивостта на господин Хигинс, но съм напълно несъгласен с съдържанието. Индия е бе спомената от сеньор Билиган. Господин Мартин зададе въпроса. Отварянето на търговията в полза на съответните страни ли е? Ще ви дам статистика. Индия с население близо милиард, за съжаление. При тях е на лице фабианския тип социализъм от Великобритания. От 1947 до 1977 година в Индия економиката бе от затворен тип. За сравнение да ви дам Хонг-Конг, население около 4 милиона – при тях економиката е от, от абсолютно отворен тип. За този период, от 1947 до 1977, Хонг-Конг има повече брутен износ, не износ на глава от население. Говоря абсолютен износ в сравнение с милиарда в Индия. Индия започна да се подобрява да подобрява своето благосъстояние с аутсорсинга на информационни технологии. И от тогава насам Индия започна да премахва търговските бариери. Това започна по време на режима на покойния Раджив Ганди. И така, принципите са изложени много кративоречиво, красноречиво. Но, за съжаление, съм абсолютно несъгласен с съдържанието. Оценявам и вашето красноречие. Давам думата на Радош Серди. Искам да приветствам Робер. Той отсъстваше поради здравословни причини. Радвам се, че отново е тук в залата. Добре дошъл, Робърт. Благодаря, ще бъда кратък. Искам да се извиня на Иян Зардел, докладчик в Сянка. Заради него, тъй като той има друго заседание, ще ви кажа, че заедно с НП ще внесем пет изменения към доклада. Интересно ми бе да изслушам този разговор. Обсъдиха се генериците, всичко. Аз не съм експерт по въпросите на Хонг-Конг и Индия, няма да взема отношение по тях, но ще кажа, че ако ще помагаме развиващите се страни, търговията, а не помощите са основният двигател. Тоест, вместо да им даваме риба, трябва да им даваме въдица. А сега относно положението. Дейвид редица пъти го изложи от началото на изкарването на земеделието на дневен ред в международния план по време на Уругвай, ския кръг, имахме много проблеми с случването на споразумение. Но ако това се изтъква във всеки доклад, се пречи на възможности които се откриват от споразуменията за економическо партньорство и други споразумения. И така споделям думите на Ян. С НП ще работим заедно, за да можем да получим един удовлетворителен резултат. Оливие Бодан от комисията има думата. Благодаря, господин председател. имайки предвид дискусията, сега е малко трудно е, да се вземе позиция. Представям комисията, затова няма да се изказвам по отношените изказвания, от отделните изказвания. Аз съм учен в областта на економиката и развитието не е единственият фактор видяхме в някои държави, които имат напредък в борбата с бедността, но другите имат много по-малък напредък. Трябва повече нюанси в разглеждането на отделните държави, което е възможно. Това е първата ми бележка. Второто, политиката на Европейският съюз. Става дума за ли, а, варианта с либерализация и възможностите за либерализация в търговската политика, където много неща се правят. Вие знаете това. Е, при които се взима, е, се отчита положението в развиващите страни. Това е Референчната система плюс търговските отношения. На второ место, естествено, е, сътрудничеството за развитие и съответната политика допринася развиващите се страни да се интегрират в системата. Има още много работа. И между приоритетите за съгласуваност имаме а, осигуряване на снабдяването с храни, споразумението по рибарството в рамките на общата политика на общността което трябва да се поглежда сега под нов ъгъл. Има развитие в споразумението с рибовътството е, в това отношение. По-нататък условията за подкрепя това са не само е, споразумения, но имаме и е, е, поставяме различни условия за стигане до по-добра съгласуваност. Това беше една преходна мярка 6 до 8 месеца, по което се дискусираше, но смятам, че политическите решения, които бяха взети, е, бяха взети такива, каквито са, в крайна сметка. И аз действително смятам, че е нужен нов подход по темата съгласуваност, политика за развитие, миграция, изхранване, промяна на климата, търговия. И ако имаме възможност, да разглеждаме различните политики и взаимодействие между тях. Очакваме с голям интерес новата версия, която се подготвя. И след това ще вземем становище. Относно числата. Um помощ за развитие, Aid for Trade, чис, числата, които видяхме, говорят, че този проект трябва още да озрее. Става дума за инфраструктурни проекти. Понякога има една година, в която се разработва инфраструктурен проект. Това са за големи суми проекти. След това пада, тъй като няма голям проект. Има известна флуктуация. Трябва да се разглежда за това винаги няколко периода заедно. Отново дам думата на докладчика по становище, господин Джо Хигенс, за реагира на направените бележки. Съвсем накратко, господин председателю. Радвам се, че Лорд Дартмут е бил впечатлен от а, е, моето красноречие. Има коментар извън микрофона. И така, господин председателю, разбира се, аз не съм изненадан, че <clears throat> представителите на ЕНП <clears throat> са твърдо против аргументите, които изложих. Това е много различен подход. Християн-демократите, ЕНП от 20 години настояват да се прилага тази политика на либерализация, която ни доведе до днешните проблеми. И сега искаме да изнесем и да я приложим и в победните страни. Очевидно е, че политическите групи ще представят своите предложения за изменения вероятно ще предложа нещо различно и нещата ще изглеждат много по-иначе от това, което представям. Целта е хората, които са вътре в или извън Европейския съюз, да получат нужната закрила. Бяха засегнати много различни въпроси, медикаменти, търговия, отношения с Индия и Прочия. Действително, темата обхваща толкова различни аспекти на обществото и отива по-далече от въпросите на търговията. Господин Залба спомена три страни Китай, Индия и Бразилия – които са доказателство за успеха на либерализираната политика, но той проявява доста голяма селективност в избора си. Това са най-силните страни и те ще могат да отстояват собствените си позиции в сравнение с по-слабите, не толкова могъщи економики. Затова аз не мога да се съглася, че живота в тези страни за милионите работници там е, е някакъв рай. Политиките, които се прилагат от Китай в този регион са изключително експлуататорски и репресивни. В Бразилия, например, слушали ли сте се в гласа на гражданското общество, на неправителствените организации за вредата върху околната среда които нанасят европейски фирми. Трябва да сме на място, трябва да чуем какво казват хората на място, вместо да говорим общи приказки и да се преструваме, че европейските ценности, демокрацията и, и прочие са поставени на предно място. Когато се вслушаме в хората на място, ние ще видим, че реалността е много различна от идеала. Групите ще направят нови предложения, също и аз ще дам някои нови примери, а, за да мога категорично да защитя позицията си. Председателя, благодаря ви. За ваша информация, 2 февруари е крайният срок за представяне на изменения. <clears throat> Приемането на становището ще бъде на 23 февруари. Независимо от разликата в мненията, се надявам, че ще може да се изготви едно силно становище, ако не с консенсус, поне с голямо мнозинство. Сега нека да преминем към осма точка от дневния ред. Това е размяна на мнение с посланника на мисията на Бразилия в Европейския съюз, господин Рикардо Нейра Тавариш. Той вече е сред нас. Искам да направя кратко въведение преди да дам думата на нашия гост. Както знаем, тежестта на Бразилия в економическото а, развитие в а, последните а, години превърна страната в лидер в Латинска Америка и в а, а, света. Бразилия е най-големия, най-важен пазар а, в Латинска Америка. Европейския съюз а, е най-големия търговски партньор на Бразилия. Економическо между 2000 и 2008 стоеността на търговията на износа за Бразилия от 27-те страни е нараснал 57 година, докато вноса от Бразилия се е отвоил. Бразилия е изключително важна за продължаващите преговори за споразумение за свободна търговия с страните от Меркосур. Целта на това сътрудничество е да се укрепи регионалното сътрудничество в рамките на Меркосур и да се създаде евентуално свободна зона за търговия за стоки и услуги с тази група страни. Преговорите за междурегионални споразумения за сътрудничество между Европейския съюз и Меркосур бяха стартирани през 2000 година. Някои от главите вече са приключили. Преговорите са в застой. Те са породени от факта, че и двете страни настояват да се изчака успешният изход на преговорите в кръга Доха, преди да продължат по-нататък предвид на поети ангажимент за стимулиране на многостранните преговори. Бразилия а, се превърна в решаващ партньор в световната търговска система. Затова нашата комисия реши да организира посещение в Бразилия следващата пролет. Считам, че това посещение би било да, да бъде много важно за подобряване на осведомеността ни за Бразилия и вижданията на бразилската страна относно кръга Доха и търговско-економическите отношения. Затова се радвам, че мога да приветствам с добре дошъл посланник Рикардо Нейва Тавариш, който е ръководител на мисията на Бразилия в Европейския съюз. Добре дошъл! За нас е удоволствие, че а, сте сред нас. Искам също да привлека вниманието и върху факта, че трябва да приключим в 11.30 най-късно разискванията по тази точка от дневния ред. Господин посланник, имате думата. Мисля, че мога да говоря на английски всеки път, когато идвам в парламента. Има възможност обаче да говори на португалски. Въпреки, че аз имам бразилски акцент, речта ми обаче беше подготвена на португалски. Затова ще премина на португалски. Господин Морейра, господин председател на Комисията за международна търговия в Европейският парламент, уважаеми дами и господа от Комисията, членове на тази Комисия по международна търговия, най-напред искам да благодаря най-сърдечно за вашата покана. Благодаря, че имам възможност да говоря пред вашата комисия и, да стигнем до обмяна на мисли по темата световна търговия и търговски отношения Европейски съюз Бразилия. За мен това е много важна тема. Европейският парламент играе все по-голяма роля в Европейския съюз. Влезе в сила Лисабонския договор – който засили е, значението на Европейският парламент. Знаеме, че Европейският парламент е силна институция и съществена институция за пред... като представителство на гражданите. Уважаеми дами и господа, конюнктурата показва парадокс в международната търговия. Економическата и финансова криза на световното стопанство от края на 2008 година доведе до протекционистични тенденции. Механизмите, които се използват за защита на местните пазари. Многостранната международна система на търговия за радост предотврати засилването на тези а, тенденции и да не стане положението негативно. От друга страна, кризата показа, че трябва да се обединим в света възоснова на либерализацията на търговията. Сега, днес, това е много по-важно, отколкото през 30-те години. все повече фирми стават мултинационални. Това води до това, че нараства значението на сътрудничеството и Доха трябва този процес, споразумението трябва да напредне. Протекционистичните тенденции получават все по-малко свобода и все повече световното пространство се, се използва търговията все още преговорите в Доха не са приключили, но се вижда необходимостта и интересите на развиващите страни да се поставят в центъра на преговорите. Става дума за преговори на 100 в Доха. Второ, развиващите се страни трябва да се ангажират по-сериозно в преговорите. Никой не може да предскаже как ще се развият е, нещата за тези страни. Каква централна роля те ще поемат е, в търговските преговори в е, Уругвайският кръг от преговори с държавите САЩ, Канада и Европейски съюз. За нас в Бразилия и за мен лично е голяма радост, че междувременно че се стига се повече до а, единни мнения между Бразилия и Европейския съюз. Днес имаме много повече сближаване, отколкото различия. Стига, става дума да постигнем един амбициозен, балансиран резултат в Доха. Разочарованието от заседанието на министрите през юли 2008 година се отчита в Бразилия и в Европейския съюз еднакво. Заедно работиме, защото десетият кръг от преговорите е в Доха да бъде, да бъде успешно и допринесохме с заседание на министрите в Делхи през миналата година. Уважаеми дами и господа, търговските отношения Европейски съюз Бразилия се развиха неимоверно. През от 1988 година насам двустранната търговия нарасна с 160%. По-настоящем са 28 милиарда штатски долара. През 2009 година този обем малко намаля в резултат на глобалната световна и финансова криза, но вече днес има признаци за възстановяване. Бразилия е на мнение, че двустранните отношения са особено важни и че става дума за ново качество на отношенията. През миналото експорта се характеризира с суровини. Днес вече има обработвани изделия, които са над, обработени изделия, които са над 50% от износа на Бразилия. Износа сега включва горива, суров петрол, кафе, но, както казах, има и преработени продукти, автомобилни части и а, части за самолети. Относно вноса, е, Европа е важна за машини, обработващи машини, електроника, и транспорт. Европа доставя на Бразилия също важни части за химическата промишленост и торове. Това качествено развитие на отношенията се показва и в зимните инвестиции. През миналото двустранните отношения се характеризираха с асиметричност. На първо място – потокът от стоки от Европейския съюз към Бразилия беше по-голям, значително по-голям. Днес вече се стига до балансираност. През 2008 година държавите членки на Европейския съюз направиха инвестиции в обем 22 милиарда щатски долари. Бразилските компании в същата година инвестираха 25 милиарда щатски долари в държавите членки на Европейския съюз. Ситуацията се променя. Така че смятаме, че има, все, а, си има още повече възможности за задълбочаване на сътрудничеството. През 1995 година Европейския съюз и Меркосур започнаха процес на, търгов... на преговори за споразумение за економическо сътрудничество. Дълго време говорихме по отделните параметри. Тези два блока не са отстранили още различията. 2004 година бяха прекъснати преговорите. Смятаме, че сега има възможност да се възстановят преговорите. Една от най-големите трудности ти възниква от паралелните преговори между Меркосур, Европейския съюз и кръгът от Доха. Ние разбираме, че европейските компании са несигурни поради несигурността на аграрните пазари. Днес познаваме трудностите по-добре и има нови възможности за тези двурегионални преговори да бъдат приключени. края на 2008 година започнахме с нашите усилия на бразилското правителство да използва тези нови възможности. Първият е два кръга от правителствени разговори вече се състояха. По-добрата конюнктура не означава, че задачата става по-лесна. Има значителни препятствия и може би най-важното препятствие – е очакванията, свързано с очакванията. За да бъдем успешни, трябва да направим възможното, а не да търсим винаги идеалното. От самото начало на преговорите е, се стремиме да улесниме аграрният пазар. Важни са сектори, които са важни за Меркосур. Държавите от Меркосур виждат че има политически трудности за продължаване от страна на Европейския съюз на политиката в аграрния сектор. Сега е необходимо държавите от Меркосур да бъдат по-чувствителни към сектора индустрия и услуги. Важно е всеки блок да не става по-амбициозен, да е чувствителен и към другата страна common sense, както наричаме това на английски язик. Така че трябва да разшириме нашият common sense по важните економически сфери. Всичко това е една част от задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Бразилия – има стратегическо партньорство от 2007 година. Признаването, че двустранните отношения във всички сектори, и в сектора търговия, не само имат централно значение за двамата партньори, но на първо място показват голям потенциал е, за бъдеще. Ние се надяваме че развитието ще продължи по този начин и че търговските потоци ще стават все по-разнообразни. Интензификацията на търговията естествено ще показва и различия между двете, двата партньора. Това е нормално. Когато нараснат търговските потоци, ще има и различни гледни точки. Важно обаче е да се вижда, че тези различия в мненията съществуват и че не представляват голямо, голяма бариера за нашата търговия. Още веднъж благодаря, че ме поканихте във вашата комисия. Искам да ви кажа, че се намираме във времена на големи промени. Необходимостта от такива промени показва, че света в който живеем днес, утре няма да е същия. Има предизвикателства, има позитивен потенциал в тези промени. Не бива да се опираме на инструменти в, от миналото. Бразилият осъзнава своята роля на, световно, на световното в света и ще оправдае очакванията. Ние ще направим всичко възможно. Благодаря. Благодаря ви, Ваше превъзходителство. Хубаво е човек да слуша мелодичният е, бразилски португалски в тази зала. Искам да ви кажа, че аз съм наполовина бразилец. Аз имам роднини в Бразилия, следвал съм там. Така че в това отношение имам един конфликт на интереси. Конфликт между европейските и бразилските интереси. Е, това е просто моята декларация за финансови интереси. За, за конфликт на интереси, извинявайте. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Само да ви напомня, че имаме 20 минути. Господин Залевски е първи. Той е тук, отляво. Благодаря, искам да благодаря на негово превъзходителство за интересното изказване на тема отношенията между Европейския съюз и Бразилия. Економическите отношения. Потенциалът, за който говорихте, е много интересен и значителен. Имам следните въпроси. Първо, относно съгласуваността на търговската политика от страна на Бразилия съгласността на бразилската политика спрямо туклената стена Бразилия, Русия и Китай. Има ли съгласуваност на политиката с тези държави? Държавите от тухлената стена имат ли обща позиция спрямо останалия свят? Вторият ми въпрос е как очаквате да се развие в бъдеще бразилската економика в контекста на сътрудничеството с Европейския съюз? Например, Има ли нови тенденции в Бразилия? Възникват ли нови технологии? Wyjątkowych rozwiązań и stąd jeszcze ciekawszym партнерем господарчим. Предполагам, че в бъдеще Бразилия ще предлага уникални решения и в резултат на това ще се превърне в още по-интересен партньор за Европейския съюз. Менендес от името на социалистите и демократите за две минути, две минути и половина максимум. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Първо, като испански социалист искам да поздравя Бразилия за активната и балансирана роля, която играе в света, не само в Латинска Америка, но и, например, спрямо арабските страни. Много неща бяха казани по отношенията Европейския съюз Бразилия бяха приведени числа, които подкрепят значението на тези отношенията. Естествено, всички искаме Доха да стане успех. Не само защото искаме да сключим това споразумение с Европейският съюз, но искаме да намалиме бедността в Латинска Америка и е хората да имат достойна работа. Това са проблеми, теми, които бяха споменати. Стратегическото решение, което трябва да подкрепим, сложи да се решат някои от тези проблеми, например в областта на услугите и телекомуникацията и достъпа на европейски фирми до обществените поръчки в Бразилия. Защита на марките, пиратството, борбата с пиратството. Искам да напомня за отношенията между Европейският съюз и Бразилия, че аз като депутат подчертавам, че Европейският парламент посочва, че няма противоречие с други държави в Латинска Америка в интеграционния процес. Не искаме с всички държави да постигаме успешни отношения и има вече голям напредък в областта на споразуменията Меркосур от 2004 година Искам сега да попитам господин е, посланика какво можем да очакваме от преговорите Доха и при повъзстановяване на преговорите Меркосур, имайки предвид среща на върхът Европейския съюз, Латинска Америка, Карибика в Испания и среща на върха Европейски съюз Бразилия през юли. Благодаря. Групата на реформистите и консерваторите. Искам да благодаря на бразилския посланник за открития разговор. Искам да повдигна няколко въпроса, на които може би ще отговорите, може би и не. На първия от тях. В кръга Доха трябва да привлечем САЩ на масата за преговори, иначе просто няма да имаме реални разговори. Какво прави Меркосур по този въпрос? В Аржентина има криза с финансовият дълг, който е голям проблем за САЩ и Европа, особено Италия. Може ли да се изкажете по този въпрос? Може ли да се направи нещо по линия на групата Меркосур? Защото ние като депутати сме изложени на натиск в Европа, да видим дали не трябва да се наложат някакви санкции. Относно биоетанола, отново се упражнява натиск върху парламента от моите избиратели. За това да се използват устойчиво земните парцели и практиките, които се извършват на тях – Получаваме много писма по въпроса. Можем да получим вашето уверение, че тропическите гори в Бразилия няма да продължат да бъдат унищожавани с цел производство на биоетанол. Мисля, че тук положението е малко параграф 22. Относно износът на соя. Аз съм за генномодифицираните продукти, си добра възможност за прехрана на света, когато има недостиг на храни. Какво е положението в Бразилия по този въпрос? Uh, uh, Тъй като сме притиснати от времето, моля да се придържате стриктно към отреденото ви време от 2 минути. Кристофор Янев, НП. Благодаря, господин председател. Става дума за директните инвестиции, диверсификация на търговията в моето изказване. Вие говорихте за балансираност на инвестициите между Европейския съюз и Бразилия. Следното от моя страна по този въпрос. Поради финансовата криза не изглежда нормално нещата. Аз представям шведския парламент тук и Швеция принадлежи към 10 най-големи инвеститори в Бразилия. Аз се надявам, че след економическата криза ще остане такава. Надяваме се на нови инвестиции от Бразилия в Европа, но директните инвестиции се числят към най-хубавото в едно търговско партньорство. С това искам да знам как виждате възможностите да се стигне до ситуацията, европейските инвестиции отново да имат приоритет в Бразилия. Относно с стопанските продукти, аз обичам кафе, телешко от Бразилия, но има и конфликти в търговските отношения между Бразилия и Европейския съюз. Как гледате на тях? Какво можем да направим, за да разшириме селскостопанските продукти без тарифни ограничения? Третото то, което искам да кажа, диверсификацията на съсопанските продукти. Вие говорихте за диверсификация. Какво ние можем да направим в Европа, за да ви помогнем? За да всички да сме доволни от това. Както вие, така и ние. Благодаря. Яник Радо, Благодаря. Господин Клинц. Господин председателю, благодаря ви. Поздравления за няколкото а, думи, които казахте тук. Мен ми хареса това, което каза президента Лула в Копенхаген. Той беше сред мълцината държавни глави, които бяха на висотата, които а, не дойдоха за да кажат а, какво другите не са направили, а какви цели трябва да се поставяме. Това е пример, който трябва да се следва. Когато говорим за промените в климата, как Бразилия възнамерява да използва търговски инструменти, освен трансфер на технологии или на екологични стоки, за да се бори срещу промените в климата. Да вземем два примера. Първо, обезлесяването. Това е един от лостовете с който разполагаме за борба с промените в климата. Какво би искала Бразилия да се укрепи в политиката на Европейския съюз за борба срещу нелегалната сеч? тъй като дървесината, която пристига от Бразилия в Европейския съюз, не винаги идва от легални източници, които да отговарят на критериите за опазване на околната среда. На следващо място за биогоривата. Има дебат в Европа по въпроса, както ви е известно. Ние считаме, че биогоривата, така както се разработват в Бразилия, са част от проблема, свързан с обезлесяването и продоволствената несигурност. Европа има ясни критерии за биогоривата. Вие бихте ли подкрепили мораториум за внос на биогорива, изнасени от Бразилия? На следващо място въпроса за генеричните лекарства. Защото имаше спиране в Холандия. Какво е искате да се направи от страна на Европейския съюз, за да няма подобни блокирания в бъдеще? Благодаря. Следващия оратор от НП, втория човек, Юнкла. Моля да се ограничите в една минута. Благодаря. Аз ще се съобразя строго с ограничението. Искам да използвам няколко секунди, за да благодаря на посланика за ценната информация, която ни е предостави. Искам да поставя още един двустранен въпрос, тъй като многостранния аспект преобладаваше и в изказванията на уважаемите ми колеги. Европейския съюз има около 11 милиарда евро търговски дефицит с вашата страна, защитата на пазара в Бразилия може би е малко по-висока, отколкото бихме очаквали или бихме желали. Имам предвид, господин посланник, за това, че се извършват промени, има сега нови възможности. Считате ли, че могат да се намалят тарифните бариери, както и нетарифните бариери, които се прилагат на бразилския пазар. И само две секунди още, за да подчертая това, което заместник председателя, моя колега, каза за а, БРИК. Има хора, които твърдят, а, това е а, група, която засилва координацията помежду си. Има и хора, които застъпват противното становище. Дартмут. Моят покоен баща беше председател на Дружеството за връзки между Обединеното кралство и Бразилия. И той би се радвал да види, че са постигнати огромни стъпки напред в развитието на економиката на Бразил. Искам да подчертая за господин Мартин и останалите, че там има центристски президент, който обаче провежда политика на свободна а, търговия. Вие сте ръководител на мисията на Бразилия в Европейския съюз, посланник Тавареша. Има обаче отношения между Бразилия и отделни страни, които членуват в Европейския съюз. аз считам, че е по-добре да се поддържат такива двустранни връзки. Какво е вашето мнение? Следващия оратор за две минути, господин Хигинс. Господин посланник, всяка концепция за търговия, която да е справедлива между Европа и Бразилия, трябва да се базира на равнопоставеност при разглеждането на проблемите, свързани с собствеността върху земята. Когато Лула пое властта, той обеща осигуряване на поземлена реформа, но сега има голямо разочарование. Асоциацията на хората, които не притежават земя, продължава борбата. В някои от регионите В някои от щатите на Бразилия има огромни плантации, но непосредствено до тях има села с изключително бедно население, където децата умират буквално от, от глад. Също на следващо място въпросите за опазване на околната среда. Бразилия а, има късмет а, да има река Амазонка, която да преминава през нейната територия, а, тропически гори, които са толкова важни за екосистемата. Но има някои европейски корпорации, които са от Европа и които допринасят за разрушаването на околната среда на запад от Рио де Жанейро. Те използват сплашване срещу местните хора, които протестира срещу подобна политика. Можете ли да коментирате, господин посланник, тези проблеми? Хелмут Шолц за минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин посланник, благодаря за вашето изложение. Два аспекта. Когато говорим за регионално сътрудничество и въздействие върху търговията, как оценявате въвеждането на Супра и въпроса за отношението между Европа Европейският съюз, Бразилия и другите участващи латиноамерикански държави. И второ, как се отразява Алба в търговските отношения. Това представлява регионалните блокове. Какви очаквания имате от Европейският съюз за засилване на това коопериране? Благодаря. Finally, Luis Yanes from the SND group. Луис Янеш, групата на социалиста и демократите. Луис, не, не искате думата. За съжаление, нямаме време да дадем думата на комисията. В бъдеще ще се разкрият други подобни възможности. Ще дам думата директно на нашия гост. Заповядайте, Ваше превъзходителство. За 5 минути, да речем. Много сте щедър. Много сте щедър към мен. Ще се опитам да се справя. Добре, ще се опитам. Да, наистина. Толкова много различни въпроси бяха поставени и за това не е лесно. Винаги мога допълнително да ви предоставя информация, ако искате. Мога да ви изпратя. Говоря за информация по всички тези въпроси. И така, по въпросът за блока Бразилия, Русия, Индия, Китай. Това е процес, който все още не е завършил. Аз присъствах на първото заседание на този блок на ниво министри на външните работи преди няколко години. То се състоя по време на Генералната асамблея на ООН. От тогава насетне е на лице стабилен диалог и сътрудничество. Вече организирахме заседания на ниво държавни ръководители. Продължаваме да търсим допирни точки на интересите. Разбира се, ние не започваме от нулата. Координирали сме своите политики и позиции в различни форуми. Бразилия има дългогодишни отношения с всички страни от блока БРИК. И така това е процес, който не е завършил. Постигаме напредък, продължаваме да правим това. Интересът на всички от БРИК е много ясен. Наскоро прочетох е, поредица от статии в Financial Times по въпроса относно сътрудничеството с Европейският съюз, новаторските технологии. Много неща можем да направим със съвместни усилия. Една от системите, която въвеждаме със стратегическото партньорство – е свързана именно с диалога по научно-техническите въпроси и първият елемент тук е етанола. След малко ще се спра на този въпрос, защото бе зададен и други въпрос, свързан с него. Това е един от продуктите, който се разработва стабилно в Бразилия през последните десетилетия и се оказва доста успешен в сферата на потреблението на енергия в Бразилия. Мисля, че тук има неразбирателство по въпроса за обезлесяването. Ако се вгледате в картата на Бразилия, за съжаление аз нямам такава карта с мен, но Бразилия е два пъти по-голяма от размера на Европейския съюз. Производството на етанол в Бразилия е от захарна тръстика, която се произвежда в северо част на Бразилия. Амазонската Амазонският район се намира в северна Бразилия, разстоянието между район, където се отглежда захарната тръстика и Амазонският регион е долу-горе същото като разстоянието между Рим и Москва. Тоест няма никаква връзка между производството на биоетанол и обезлесяването. Никаква връзка. Използва се захарна тръстика, която не се отглежда в горите. Това е отговора ми. Относно кръга Доха, вече споменах, че идеята на този кръг е да се разгледа дневният ред за развитие. Идеята е да се помогне на развиващите се страни да се развият. Без зададен конкретен въпрос са услугите и далеко съобщенията, защита на търговските марки и така нататък. Въпросът бе зададен от депутат от Испания. В Бразилия има много инвестиции в услугите и далеко съобщението от тези фирми. Те продължават да инвестират в Бразилия. Ако направим сравнение, ще видим, че Бразилия е една от страните, които получават най-много инвестиции от целия свят. Разбира се, ние искаме да продължаваме да се разрастваме. Не виждам да има някакви проблеми с всичко това. Данните сами сочат, че инвестициите в различните сфери бележат стабилен ръст през изминалите години. Разбира се, има сектори, които според правилата на СТО налагат отчитане на тяхната специфика, тъй като те са свързани с процесът на развитие в останалите държави. Но при все това не виждам тук да има някакъв основен проблем. Разбира се, ако възникнат проблеми, ние се опитаме да ги разрешим в дух на сътрудничество. Относно кръга Доха и постигането на напредък в него, споменах в моето изказване, че продължаваме да водим диалог. Вие споменахте казуса с САЩ. Много важно е всички да участват в този процес, иначе просто няма смисъл да се опитваме да приключим този кръг, без да сме привлекли основните партньори, в частност САЩ. И така продължават разговорите и диалога. Надявам се, че ще завърши кръга защото това ще е добре за цялата търговска система. По въпроса за Аржентина и финансовият дълг, според информацията, с която разполагам, Аржентина започна да предоговаря дълга. Мисля, че този въпрос трябва да бъде отправен към аржентинският посланник. Тук по-скоро но ние сме изправени по проблеми, свързани с това. Даже и в Европа, ако разгледаме някои държави, ще видим, че задлъжнелостта при тях е, е много висока. Задлъжнелостта като процент от БВП е доста по-висока от това, което препоръча съответният орган. В някои случаи задължеността е по-висока с 100%. И така в това отношение мисля, че е много важно да имаме доверие. Доверието е основният механизъм в економическите и търговски въпроси. Относно биоетанола, въпрос повдигнат от същия депутат, вече се изказах по него, относно соята, на лице е компромис между основната ни организация за избягване на обезлезяването, проистичащо от производството на соя. Бразилия е след основните три износители на соя. Ние много внимателно гледаме на този въпрос. С задоволство мога да отбележа, че в края на миналата година статистиката за обезлесяването отбеляза най-низко ниво през изминалите 20 години. Мисля, че битката срещу обезлесяването дава добри резултати. По въпроса на Швеция, традиционно Швеция е един от най-големите инвеститори от Европейския съюз в Бразилия. Тук наистина се крие много потенциал. Знам, че Сан Пауло е града, където се насочват най-вече инвестициите от Швеция. Инвестира се в много фирми в Бразилия. Всеки път, когато говоря за бразилската економика, се чувствам доста спокоен, защото ние сме доста резистентни към кризата. Очакваме растеж от около 5 на 100 тази година, което означава, че инструментариума, с който разполагаме, включително инструментариум за стимулиране на инвестициите, дава резултати. Сега ще минем на френски. Относно обезлесяването и климатичните промени, мисля, че вече изложих основните линии на нашето становище, захарната тръстика не е свързана с обезлесяването. За нас самите производството на етанол е пряко свързан с борбата срещу климатичните изменения. На лице са доказателства, че има положителен ефект. Е, говоря тук за Бразилия. И трябва да направим разграничение между различните методи за производство на етанол и различните крайни продукти. В нашия конкретен случай сахарната тръстика по никакъв начин не крие рискове за производството на хранителни продукти Мисля, че ако направим сравнение между производството на етанол от е, захарна тръстиха и от царевица, ще видите, че царевицата изисква 7 пъти по-големи добави за производството на етанол. И така с е, захарната тръстиха са много добри резултатите. Това е чудесно средство и за борба с замърсяването. Както вече казах, производството се реализира далече от амазонските гори. Относно генеричните лекарствени продукти, наистина това е много добър въпрос. Имаме само един конкретен проблем, свързан с износа на продукт от Индия до Бразилия. Говоря за края на 2008. Искане се подобни проблеми да не се повтарят. Има се международни правила, които са договорени на ниво Световна търговска организация. Също така на лице е и декларацията TRIPS. Въпросният продукт бе в режим транзит. Той преминаваше през Европа на път от Индия за Бразилия. Пратката бе спряна и върната в Индия, така и не достигна до Бразилия. Това е ненормално положение. Трябва да се спазят международните правила. Въпросът тук не е свързан с незаконна търговия. Става въпрос за законна търговия на генерични лекарствени продукти между страни. Искаме тук да се спазват правилата. Ако обичате да приключвате, съжалявам. Много сме ограничени от времето. Накратко ще спомена собствеността на земя в Бразилия. Не можем да кажем, че няма проблеми, но тук не трябва да забравяте едно нещо, когато анализирате политиката на Бразилия в сектора – Трябва да вземете предвид как гледа на тази политика бразилското население. Мерило за това е начина по който се възприема президентът Лула от бразилците. Няма друг прецедент в нашата история за президент, който да получи одобрение на 80 на 100 от населението по време на втория си мандат. Това красноречиво показва, че политиката, която провежда той, независимо, че може да бъде доусъвършенствана. Дава добри резултати за бразилското население. С това ще приключа. Пак ще повторя, че с удоволствие бих продължил контактите с вас, бих ви дал информация по въпросите ви за Бразилия. Благодаря, господин посланник. Благодаря за информацията, която представихте на нашата комисия. Очаквам бъдещите ни срещи. Сега преминаваме към закритото заседание на координаторите. Искам да помоля всички, които не участват в това заседание, да напуснат залата, колкото е възможно по-скоро.